Liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, добър ден на всички! Мисля, че е време да започнем с днешното заседание. Имайки предвид, че имаме много ограничено време за съвместното заседание, бих искала да кажа добре дошли на всички на съвместното заседание на Комисията по култура и Комисията по заетост. На това съвместно заседание ще говорим по темите Европас и програмата за умения. Предвидили сме разглеждането на два доклада. Преди това обаче ми се иска да преминем към първа точка приемането на дневния ред. Имате ли някакви предложения за промени в дневния ред? Не, няма такива. В такъв случай дневния ред за днешното заседание е а, прият. Съобщения на председателя, втора точка. Днес заседанието което ще бъде превеждано на френски, немски, италиански, холандски, английски, датски, гръцки, испански, португалски, шведски, чешки, естонски, унгарски, литовски, полски, словашки, словенски, български и румънски. Освен това, позволете ми да отбележа, че заседанието се предава и по интернет. За мен е изключително удоволствие да кажа добре дошли и на група студенти от университета в Платие. Те са тук по покана на госпожа Моран Шартие. Те ще проследят тук днешното заседание те са студенти, както казах, готови да навлязат съвсем скоро на пазара на труда и темите, които ще разискваме днес, най-вероятно представляват голям интерес за тях. Надявам се, че наистина дискусията ще ви бъде интересна, вълнуваща дори и се надявам, че ще научите нещо ново ще получите нова информация, с която да се върнете във Франция. И така отново добре дошли на заседанието на нашата комисия. И така надявам се, че ще ви бъде приятно в нашата компания. Преди да преминем към двата доклада днес, позволете ми да отбележа някои бележки от процедурна гледна точка. По отношение на доклада за уменията има молба да се удължи срока за внасяне на изменения. Разгледахме този въпрос и преценихме, че 6 април 12 часа на обяд е абсолютния лимит, лимит за краен срок. 6 април 12 часа. По отношение на доклада за Европас ще оставим сроковете така както са заложени. Срока за изменения остава 30 март на обяд. И измененията ще бъдат разгледани на 25 април. По отношение на другия доклад, измененията ще бъдат разгледани на 6 април. В случая с Европас от процедурни съображения няма как да променим заложената дата. Но за програмата за уменията имаме възможност да заложим променен срок. Сега ще дам думата на Мария Ускова, заместник за председател на комисията по заето с думата. Благодаря. Мисля, че вече можем да започнем с докладчиците по този доклад, по тази тема. И така, давам думата на господин Ман от Комисията по заетост и след това на господин Малинов от Комисията по култура. Господин Ман, имате думата. Благодаря. Наистина е чудесно, че провеждаме това съвместно заседание на двете комисии, защото се стремим към постигането на обща цел. Мисля, че много добре работихме заедно и пред вас виждате резултатите. Има 42 изменения. И мисля, че е наистина важно, че двете комисии работят заедно и мисля, че можем да следваме една обща политическа линия. Освен това, наистина очакваме да постигнем консенсус. Ако има друг включен микрофон в залата, моля да се изключи. Европас е важен инструмент, който трябва да бъде усъвременен, трябва да бъде актуализиран и лицата, търсещи работа, стъжантите трябва да имат възможност да се възползват от този инструмент. Малките и средни предприятия също трябва да имат достъп до тази програма. Наистина това е нещо изключително полезно. 14 държави членки а, имат а, сериозни резерви по отношение на свършеното от страна на комисията. Може би това, което се случва, е, че комисията малко избързва. И тук опасността е, че може би ще изхвърлим всичко ценно заедно с плявата. Много неща са постигнати в държавите членки и това не трябва да бъде поставяно под риск. Трябва да гарантираме многообразието, и не бихме искали това да бъде а, задушавано с прекалено много условия и изисквания. Искаме да създадем един простичък инструмент, който да се използва от всички. Искаме да процедираме поетапно, вместо да кажем всичко трябва да бъде направено на общо европейско ниво по някакъв начин. Освен това, националните центрове по Европас функционират от 2004 година. В тези центрове на има много а, компетенции и наистина трябва да стъпим на тази основа в нашата работа. Притеснени сме по отношение на ЕСКО, идеята на комисията да се използва ЕСКО, Европейската класификация на уменията, квалификациите и професиите – това е ново, относително ново предложение, все още е проект, все още не е използван този инструмент в държавите членки. Ето защо не бихме искали да следваме тази насока с Европас. Друг важен елемент е свързан с опита, натрупан от държавите членки и националните точки за координация, експертните групи на национално ниво. Те работят изключително добре Изградена е стабилна мрежа между тях и те по никакъв начин не представляват бариера пред постигането на резултати и успех не подливат вода в този процес. Напротив, учим се взаимно и тези групи работят заедно. Ето защо комисията би следвало да разговаря с тях. Проявяваме интерес към разработването на ефективно решение, решение, което най-вече да бъде простичко. Госпожо председател, по отношение на сроковете и датите поклатих глава не случайно. Вчера вечерта в разговорите с съвета разбрах, че съветът ще се заеме с преработване на документа на 6 април – и наистина ще бъде невъзможно да работим по два корено различни документа, без да знаем каква е позицията на съвета. Това ще забави и напредъка по време на тристранните срещи. Смятам, че това е въпрос, който трябва да се обсъди и с координаторите. Може би трябва да сложим срока на 10 април. Ако получим нов документ на 6 април, няма как да се справим. Ще трябва в противен случай да работи много усилено. Асистентите ни са се справили преди с такива тежки ситуации, но може би ще е по-добре на 10 април, за да проведем дискусиите. Очаквам дебата, очаквам мнението на господин Малинов и очаквам мнението на колегите от двете комисии. А сега господин Малинов от Комисията по култура, заповядайте. Well, if Mr. Uh, Ако господин Ман е прав. Наистина, ако работим заедно, няма какво да добавя. Ако имаме някакви противоречия и конфликти, трябва вече да са отстранени. И това е така. Ето защо тук на колегите участвали в процеса ще изложа какъв е точно проблема. Разполагаме с първоначалната рамка Европас. Това е набор от документи. Комисията искаше да премине от инструмент на базата на документи към платформа на базата на услуги с драстични промени. Същевременно има консенсус, че старата рамка е успешна, така че това е парадоксът как променяме нещо наистина успешно към нещо по-добро, без да се внасят промени, които да отслабят процеса. И това беше именно проблемът. И тук вместо накрая, сега благодаря на нашите асистенти, нашите консултанти, които работиха с нас. По моето скромно мнение, този проект от текст беше най-трудното начинание за мен, защото започнахме с силна опозиция, но добре аргументирана опозиция от държавите членки. И наистина имаше много аргументи. Те бяха много добре обосновани, но а, имаше консенсус. А, посочиха точно какво искаха и посочиха като цяло, че трябва да има преразглеждане. И бяха пределно искрени да кажат какво искат и какво е рисково. Именно това исках да спомена. Задължителното използване на ЕСКО позицията им беше ясна, че това е нещо добро като инструмент, но не напълно доразработено и трябва да се доразвие в бъдеще, ако разбира се има успешни резултати. И стана ясно, че въпросът за управлението е от съществено значение за тях. Предложението на комисията а, води до много риск, а, финансово обременяване и така нататък. Работното заглавие беше преработването, преразглеждането на Европас. Подходихме доста задълбочено към това начинание и мисля, че в момента имаме добра основа за компромис. Разбира се, тези, които искат по-амбициозен документ, са леко раз, разочаровани, но виждат нашите усилия, опитали сме се да включим най-важните неща и държавите членки и техните притеснения са отразени и смятам, че имаме добра база за компромис. Друг положителен елемент за нашия проектотекст е, че ясно показва как да процедираме за в бъдеще. След толкова много години, ако всичко това сработи, можем да преминем минем на ново ниво. Ако ЕСКО отбележи успешни резултати, това е друга възможност, която може да се използва. Разбира се, технологичните промени може да ни накарат и по-рано да престъпим към тази стъпка. Но мисля, че това е добра основа за компромис след тежко малко начинание за оформянето на проектотекста и мисля, че преразглеждането на Европас е успешно за създаването на първоначална платформа. От самото начало ми се иска да отбележа, че най-вече за студентите, които са тук, това е типичен процес за много амбициозно, дори рисковано предложение от страна на комисията, което изисква дискусия с добре обосновани становища от държавите членки, за да се намери компромис, който до известна степен беше единственото решение, за да избегнем рисковете но нека не забравяме, че зад националните центрове стоят много хора, много експерти и нека не забравяме, че работим в сферата на образованието, където трябва да се отчитат националните традиции и специфики, защото те са изключително важни. И това е основата за нашата позиция поня... понякога е трудно, дори а, невъзможно и безполезно да има такова обединяване, укрупняване на общо европейско ниво. Благодаря ви. Много ви благодаря. Благодаря и на двамата докладчици. Процедурния въпрос може да бъде разрешен накрая, а сега мисля, че можем да разгледаме въпросите по същество. Започваме с докладчиците в Сянка Марита Увскок. Благодаря на първо място, благодаря на докладчиците. Ясно става, че сте учели голяма част от притесненията, които бяха внесени. Като цяло, а, мисля, че се движим в една посока. Мисля, че е от изключително значение а, връзката с ЕСКО, но та, ЕСКО е все още в пилотна фаза. Ние не знаем как точно ще сработи тази връзка на практика. Според мен Европас трябва да остане един инструмент с доброволен характер и трябва да се постараем да подобрим съществуващите параметри. Не да превърнем Европас в нещо напълно различно – и да копираме вече съществуващите модели. Комисията иска да създаде тези национални точки за координация, да се използва мета, използват метаданни за координиране на уменията. Това за мен не е технически въпрос, а има политически измерения и ще внесем из, изменения в тази посока. Има ключови въпроси, които бяха повдигнати във връзка с Европас – в някои аспекти Европас не се използва толкова лесно, не е от полза на ключовите потребители и това са въпроси, които според мен трябва да бъдат разгледани по-внимателно. Трябва да разгледаме и формулировките в текста по отношение на социалните партньори. И според мен работата с социалните партньори и съответните заинтересовани страни и експерти наистина да се отрази в текста текста. Това е от мен. Мисля, че предложението като цяло е добро с необходимостта за внасяне на някои дребни изменения. Благодаря, казва председателката. Моника Смолкова от Комисията по култура. Благодаря много. На последното заседание приключих изказването си с идеята, че трябва да се направи по-задълбочен анализ на настоящата ситуация, имайки предвид притесненията на държавите членки да използваме възможностите за нормотворчество на базата на развиващите се технологии и умения. Започвам не с този коментар, защото според мен няма все още необходимия анализ, а то е от ключово значение. Ето защо предложението на комисията е прекалено амбициозно според мен. Инструментите на Европас трябва да бъдат модернизирани и актуализирани, защото а, в областта на информационните технологии има много развитие, има и промени на пазара на труда. Имайки предвид как работи Европас в държавите членки, установих, че почти никой не знае какво представлява Европас. Трябва да дадем повече информация в гимназиите, в университетите, в службите за консултации – Моите колеги от политическата ми група ще внесат изменения, които попадат в 7 групи. На първо място предложението на комисията не предоставя информация за кого е предназначен Европас. На второ място използването на социални партньори трябва да се използва вместо за заинтересовани страни. На трето място Европейската рамка за квалификациите трябва да се използва вместо ЕСКО европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите. Нещо, което все още не е доразвито и напредъкът по отношение на ЕСКО е доста бавен. Освен това, бихме искали да се подчертае ролята и на неформалното учене, паралелно с други инициативи на комисията, като например Корпуса за солидарност. Поради тази причина не искаме да се използва ЕСКО, защото не се предвижда тази гъвкавост. Освен това сме съгласни с признаването на компетенциите и уменията, но това трябва да бъде въпрос, който да се решава от държавите членки. Трябва да има ясно определяне на термините, компетенции, квалификации а, и умения има съществено объркване в Европейския съюз какво е тяхното значение. Европейската квалификационна рамка предоставя ясно определение. И накрая, понеже не искам да съм прекалено критична, мисля, че документът на комисията е интересен, защото залага амбиция да се модернизира Европас. Европас беше създаден през 2004 година. Мисля, че с нашите изменения текста ще стане по-интересен и по-полезен и ще се създаде по-удачен инструмент в областта на компетенциите и уменията. В заключение, динамичен и атрактивен не означава, че ще залеем националните органи а, с а, бюрократични изисквания. Европас трябва да бъде единна рамка за информация на базата на ясни и добре заложени принципи. Няма значение какъв е срока за измененията, ние ще внесем такива. Благодаря, казва председателката. Съжалявам, че ви притискам от към време, но нямаме много време, така че наистина ще ви помоля да се придържате към времето. Яна Житнинска от ЕКР, Комисията по заетост. Благодаря, ще се изказва също така от колегата, от името на колегата от комисията КОЛТ. Уважаеми докладчици, колеги, след като изяснихме своите позиции при първоначалното обмена на мнение, ще огранича своето изказване. Радвам се, че сте взели предвид тези наши опасения и сте предложили конструктивни изменения. ЕКР подкрепя измененията, които зачитат доброволният характер на Европас и принципа на субсидиарност, като се запазят националните структури и административни договорености. Искаме да назърчим доброволното използване на Европейската коалиционна рамка. Искаме заличаване на член 6 за европейските умения и квалификационната рамка. Чисто не е възможно да се използва квалификацията ЕСКО за база за Европас, тъй като тя не е изцяло развита и проверена от държавите членки и накрая. Изменения за с ефективността също ще бъдат подкрепени, като имаме предвид сериозната работа на докладчиците, измененията на ЕКРЕ в нашата комисия ще бъдат ограничени. И сега, ако позволите, няколко думи от моя мен. Както казах в първоначалния дебат, е, приветствам актуализацията на Европас. Е, тази система трябва да се модернизира и да вземе предвид е, промените и евентуалните бенефициари. И също така да се вземат предвид технологическите промени. Няма да повтарям това, което казва колегата от Комисията култура за субсидиарността и доброволния принцип и, и административното натоварване и бюджетното натоварване. Искам да подчертая, че достъпността на тази платформа е от изключително значение за хората, които социално са в по-трудно положение или пък имат увреждания и по-трудно се интегрират в пазара на труда. И ще внеса изменения в този смисъл. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Комисията по заедостта. Алда, госпожа Клабаев, благодаря, <clears throat> госпожо председател. Благодаря на докладчиците. Прочетох внимателно доклада. Искам да Поздравя с докладчиците за отличната работа. Пет коментара. Съгласна съм с докладчиците. Според нас е, трябва да се насочим към ефективността на разходите. Трябва да <clears throat> се намери добър баланс между администрацията и финансовото натоварване на държавите членки и да не допуснем допълнително бюрократично бреме. Всъщност този Европас трябва да бъде доброволен инструмент за хора, които търсят работа и за работодателите. Всъщност то трябва да бъде ориентирано само към онези, които искат да го използват. Също това е много добра инициатива, която помага на младите хора в началото, когато нямат представа как да изградат своето CV и да изложат своите компетенции. Съгласен съм за това, което казвате за квалификациите ЕКСКО. Те не могат и не бива да се използват като задължителни, тъй като са в фаза на развитие. И накрая е много важно да се създаде ефективно управление на европейско равнище за по надачни консултации с държавите членки, което да бъде насочено към действителните нужни на крайните потребители – добре е да се работи чрез експертни групи, които да гарантират, че услугите са висококачествени и че, са, че се използват добре, активно. И накрая връзка с професионалното обучение искам да кажа, че има нужда от по-гъвкава редакция във връзка с издаването на професионални сертификати. Съгласно практиката в държавите и членки ще внеса някои изменения в смисъл, в който се изказах. Но накрая ще кажа, че проектът доклада е почти съвършен. Благодаря. Благодаря. Господин Николаус Хунтез. Комисията по култура. И аз искам да благодаря на докладчиците. Слушах внимателно изложението с голям интерес. Разбрах добре какъв е проблема, включително и с процедурата. Във връзка с Европаса и актуализацията на платформата. Няма <clears throat> да има възражение, ако този инструмент позволи на младите хора да намерят работа и да се ориентират по-добре при търсенето на работа на, базова, на базата на европейското право. От техническа гледна точка може да се каже, че този инструмент е неутрален, но има и политически измерения – по същество. Според нашата група става дума за въвеждане на такава платформа във връзка с неолибералната политика за търсене на работа от гледна точка на нагласите и уменията. Аз полага усилия да се признае неформалното образование. Мисля, че в резултат ще имаме създаването на една платформа, която ще може да се използва съгласно потребностите на пазара. А като се вземат предвид и нагласите на хората, много е важно да се постави акцента върху потребностите на пазара във връзка с професионалната ориентация на студен... учениците. Всъщност Европас така, както се предлага комисията, надвишава а, и постига своите цели. Благодаря. Джин Ламбърт, комисията по заедостта. Ако... Добре, Джил Еванс за зелените. Благодаря. Благодаря на докладчиците за доклада. Предложението на комисията е много амбициозно. Всъщност това е отражение на успеха на Европас. Съгласни сме всички, че има нужда от по-модерен Европас сега и в бъдеще. Поради променящите се изисквания на пазар на труда и промените в образованието. Има нужда от стимули за мобилност и възможности за сравняване на компетенциите и уменията. Използването на едни и същи методи, както методите, които вече се използват в някои организации на младите хора. Много е важно да Вземе предвид и мнението на заинтересованите страни. От гледна точка на развитието на системата, споделям опасенията на колегите във връзка с ЕСКО. Мисля, че рано да се използва ЕСКО в, по този начин. Това може да се прави в бъдеще, но не сега. Имам един коментар за езиците – в предложението се говори, че инструментът ще бъде на официалните езици на Европейския съюз. Мисля, че тук трябва да признаем и някои други езици, които все още нямат официален статут. Но като имаме предвид достъпа, е добре да използваме малко повече езици. Предложението като цяло е добро, може да бъде подобрено тук-там, но има съществен консенсус за това и ще внеса някакви изменения в тази насока. Благодаря. Благодаря. Групата EFDD е тук. Господин Билдер. Този проект за доклада всъщност е доста по-радикално в сравнение с предложението на комисията. Всъщност казвате, че Европас не бива да стане едно единствено гише за обслужване. Във връзка с ЕСКО подкрепям предпазливостта на докладчиците в <clears throat> моята група се смята, че много от бъдещите потребители няма да могат да използват това. Оценявам факта, че докладчиците настояват за запазването на доброволния характер на Европас. Всъщност, комисията предлага задължителност, но това нарушава принципите за субсидиарността. Има някои неща, които нашата група не може да подкрепи. Например, участието на, на държавите, които са кандидати за членство. Ще работим с колегите от Комисията по заедостта, за, за да уточним тези изменения. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zu weiteren Worten. Благодаря. Други изказвания. Госпожа Шойдрова от Комисията култура. Благодаря. Уважаеми колеги, проектът докладът е много добър. Европейският инструмент за мобилност е много положителен инструмент за цяла Европа. Не трябва да се прави пълна преработка на инструмента, но може да се подобри в някои аспекти. Според мен трябва да подкрепим предложението на докладчиците в смисъл това, което казаха, че има нужда да реагираме във връзка с плановете на съвета. Добре е да отложим срока за внасяне на изменения. Можем да, да работим бързо, но има много по-голям смисъл да изчакаме и да видим а, какви промени ще бъдат направени от съвета. Трудно е да се мисли и променя нещо, което все още не съществува, така че подкрепям господин Бан за удължаване на срока. Vielen herzlichen Dank. Zu den prozeduralen Fragen mache ich gleich äh, am Ende einen Vorschlag. Ich habe jetzt noch Julie Ward. Wenn ich keine weiteren Wortmeldungen mehr sehe, würde ich по процедурните въпроси ще направя предложение накрая Джуди Уорд е, в списъка за изказване. Джуди Уорд, моля. Благодаря. Исках да кажа няколко думи за добри думи за Европас. Помням си, че като започнах работа в политика, е, участвах в работата с млади хора и с Европаса. Има достъп до неща, е, които децата в по-привилегирована позиция имат. Използва системата Европас с тези млади хора. Те отчетоха, че тя е много полезна и продължавам да ги стимулирам да използвам тази система, така че извън официалното образование, от практически опит знаят, че Европас е много добър инструмент. Много е важно повече хора да го използват. Благодаря, председателка. Ще дам думата на господин Перзини, за да чуем мнението на комисията. Госпожа Перзини. Благодаря, госпожо председател. Комисията приветства доклада и благодари на докладчиците за тяхната работа. Съгласни сме, приветстваме факта, че Европейския парламент е съгласен с модернизацията на Европас и такива са намеренията на комисията. Отбелязваме си също така измененията, които бяха направени и коментарите днес, по-специално във връзка с ЕСКО и опасенията на държавите членки. В момента текат преговори в съвета и по текста се работи за промени. Искам да подчертая, в никакъв случай не сме имали намерение да правим Европас задължителен. Само като уточнение. Всъщност нямаме намерение за хармонизиране на нещата на европейско равнище. Зачитаме принципа на субсидиарността и признаваме работата, която се върши на национално равнище. Всъщност това, което предлагаме е един инструмент, който е адаптиран към технологичните промени, към реалността в момента и който да бъде полезен за крайните потребители. Надяваме се, <clears throat> че окончателният текст ще бъде достатъчно ясен и прост. От гледна точка на инструментите, които ще бъдат ориентирани към крайните потребители, за да могат те да се възползват от този механизъм. При търсенето на работа и търсенето на възможности за обучение. Всъщност по никакъв начин комисията не е искала да увеличи административното и финансовото натоварване за държавите членки. Благодаря. Äh, Благодаря на комисията благодаря на колегите от двете комисии за интересният и ползотворен дебат. Сега искам да попитам съдокладчиците дали искат да се изкажат. Сега ще направя едно предложение, по което може да реагирате. Разговаряхме по някои въпроси тук на трибуната. Предложението на съвета ще се появи на 6 април. Трябва да има <clears throat> преговори, тристранни преговори след това, така че няма <clears throat> смисъл да прибързваме. Ако заложим 10 април като крайен срок, няма да разглеждаме измененията и крайното гласуване ще бъде на 21 и 22 април. Април или май? Както и да е. Юни, казвате. Гласуването остава през юни. Изменения до 10 април, моля ви, в 3 часа след обеда няма да обсъждаме дебат, като дебат изменението. И тогава в заседание на докладчите в Сянка ще трябва да намерите компромиси и да потърсите решение за Европос. И може би ще тръгнем в същата посока, както и съвет господин. Господин Дан, господин Мардинов след това. Благодаря за отличната новина. 10 април е много добра идея. Искаме да се действа конструктивно, в никакъв случай няма да блокираме процеса. Няколко коментара. ЕСКО е в пилотна фаза, знае, че всички са съгласни, че за сега няма защо да включваме и този елемент. Европейската рамка за квалификация е добра идея. Спомням си, че бях докладчик по тази тема преди време. Уменията и компетентностите. Имаше доста различни мнения по този въпрос. Не е никак лесно да се преведат тези неща на различните езици, но си струва да опитаме. Да, имаше много добри идеи, Дебата беше конструктивен. Искаме актуализация на Европас, за да може е, да се превърне в полезен инструмент. Той може да бъде изключително полезен. Добре е да използваме и опита на държавите членки и принципа за доброволността ще ни позволи да направим това. Надявам се, че на 21 и 22 юни ще разполагаме с нещо с което ще се гордеем. Господин Валинов, моля ви. Благодаря. Благодаря за общото отношение към нас като съдокладчици по време на дискусията. Накрая, нещо накратко, всъщност харесвам и предложението на комисията. Не, че ще гласувам за него. Да, вярно, че то трябва да бъде по-амбициозно от плановете на държавите членки трябва да насочва нещата към бъдещето. Естествено е, че е рисковано. Трябва да го омекотим и да се потърси компромис. Смятам, че в крайна сметка някои от радикалните предложения ще бъдат реализирани на практика. Искам да поздравя хората, които са участвали, участваха в дебата и са подготвили документа в смисъл, че Европасия трябва да се преработи, особено <clears throat> включването на някои неофициални стандарти и умения извън образователната система. Всъщност, това е типичен пример за изкуството на възможното. Спомням си, че някой от колегите каза почти съвършен. Това е голяма похвала, като имам предвид компромисите, които направихме. Щяхме да направим грешка, ако бяхме приели предложенията на държавите членки. Същевременно си мисля, че комисията трябва да има предвид, че повечето от нещата, включително и редакцията на текста, оплашиха доста институции в държавите членки което само по себе си показва, че това е посока, в която трябва да се работи в бъдеще. И разбира се, винаги, когато нещо е много амбициозно или рисково, то ни стимулира да помислим по-внимателно. И се надявам, че в бъдеще някои колеги ще работят по този въпрос и ЕСКО ще бъде част от Европаса като защита на Европас. Всъщност системата се счита за успешна в много държавите. Пример за това са Испания и България, където се казва, че системата е успешна. Не само по броя на CV-тата, също променя и отношението на младите хора и работодателите. Не мога да ви покажа дори нито едно CV от последните няколко години, което не е изготвено съгласно Европас. Е, Много ви благодаря. Желая на всички вас приятна работа, успешна работа. Надявам се, че ще създадете условия за добро бъдеще на Европас. В светлината на днешния разговор мисля, че можем да се надяваме, че изхода ще е успешен, че всеки ще приеме крайния вариант на доклада и че Европас наистина ще има светло бъдеще. Нека да повторя още веднъж. Съгласихме се да удължим крайния срок за внасяне на изменения 3 часа след обед на 10 април. На 25 април а, ще разгледаме измененията. Гласуването ще бъде на 22 и 23 юни. Благодаря на всички. И така стигаме до втория ни доклад, втората тема тази сутрин. Имаме съвместно заседание, както знаете. Това е новата програма за умения на Европа. Как да произнеса сега името на докладчика Длабайова и господин Неков. Това са докладчиците. Първо ще дам думата на госпожа Длабайова, като докладчик от комисията по заетост. Преди това обаче госпожа Олвскок. Благодаря. Това е един от най-важните въпроси, с който се занимаваме в Европа. Тук имаме споделени правомощия в двете комисии и се радвам, че провеждаме сега това заседание. Времето тече. Трябва да имаме едно добро предложение, което да мине през всичките необходими процедури и в крайна сметка да бъде приложено на практика. Започваме с докладчиците. Давам думата на госпожа Длабайова от Комисията по заетост. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам в началото да ви благодаря за това, че ми доверихте тази задача. Да съм докладчик заедно с господин Неков. Говорим за бъдещето, говорим за новите поколения, за новите умения. Радвам се, че работя с един толкова млад колега депутат. Ние работим за бъдещето. Много е важно, освен това, че нашите две комисии работят заедно – и затова бих искал да ви приканя да организирате подобни заседания по-често. Не само по тези две досиета, които обсъждаме в момента, защото знаете, че заетост без образование няма и няма образование без да има перспективи за заетост. Мисля, че Работехме в добро сътрудничество с докладчик, очертахме редица приоритети. Доклада естествено още не е готов, тъй като сме ограничени от към броя е, знаци, символи. Искаме да подобрим текста с ваша помощ, естествено. Аз съм докладчик от името на Комисията по заетост и искам да поставя ударението върху три е, елемента. Е, ще говоря най-вече за заетостта. На първо място, развиването на умения с цел получаване на добро работно място. Какво означава това? Уменията, които даваме на хората, трябва да са пряко свързани с нуждите на трудовия пазар. Аз вярвам, например, че обучението в работна среда е начин е, хората да се приближат е, до трудовия пазар, те ще могат да развият онези умения, от които имат нужда и освен това ще имат възможност за първи контакт с потенциалните работодатели. Този първи контакт е много важен. Държавите членки би трябвало да включат различни видове обучение по лидерство, например, по предприемачески умения. Тези умения, този тип преподаване на различни умения трябва да стане част от работните и учебни програми и е, част от е, програмите за чирачество. На трето място, относно конкурентния трудов пазар. Искам да подчертая, че социалните партньори, предоставящите образование и обучение, трябва да участват на всички нива с цел да се идентифицират нуждите на трудовия пазар, съответно трябва да се развият учебни програми, които да се адаптират към нуждите на трудовия пазар. Освен това, много е важно да направим прогноза, да се опитаме да предскажем какви ще бъдат уменията на бъдещето, уменията, които ще са необходими. Ето защо в нашия доклад призоваваме комисията да създаде нещо като инструмент за прогнозиране на бъдещите умения, който да работи в цяла Европа и който да покрива всички държави държави членки. И накрая относно ПОО професионалното образование и обучение. Виждаме от най-добрите практики на държавите членки, че държави, в които има дуално образование, е, се справят много добре и имат най-низки нива на безработица, особено младежка безработица. Ето защо мисля, че е изключително важно да се получим от тези най-добри практики. Притеснявам се, че много често говорим за най-добри практики, но е, не използваме най-добрите практики. Ето защо нека да се получим от онези, които се справят по-добре, нека да създадем и ние други възможности за дуално обучение. Онези държави членки, които не са го направили, нека да направят своето образование по-привлекателно и по-насочено към нуждите на трудовия пазар. С тези думи трябва да кажа, че аз подкрепям програмата на комисията за новите умения и се надявам, че комисията ще вземе предвид нашите препоръки. Очаквам с нетърпение да работя с всички вас по този толкова важен доклад, защото ние наистина мислим за бъдещите поколения и за това какво можем да направим за тях. Благодаря още веднъж. Готова съм да обсъдя с вас текста и да работя с е, съдокладчика, естествено. Благодаря. Давам думата на господин Неков. Заповядайте. Благодаря, госпожо Увскок. Аз също искам да кажа няколко топли думи за, за госпожа Долавойова, тъй като с нея е удоволствие да се работи и надявам се и в бъдеще да имаме тази възможност. А, всичко беше много добре организирано, структурирано и смятам, че направихме един доста добър доклад. В а, тази връзка тази дългоочаквана комуникация на Комисията за новата програма за умения за Европа а, с право а, насочва вниманието към необходимостта от обновяване на европейските системи за образование и обучение в унисон с променящия се економически и социален контекст. А, в, при след това съм на мнение, че въпреки, че самия, самата комуникация е доста амбициозна, се фокусира върху настоящите нужди на пазара – а това, което а, за нас е основно, да насочим образователните системи а, към а, кадрите и да допринася за личностното развитие на хората и да ги превърне в ангажирани граждани. Смятам, че трябва да мислим отвъд правилните умения за заетост и да обърнем внимание на тези аспекти от образованието, които учат младите как да мислят критично, как да бъдат креативни и да са способни да взимат информирани решения. От тази гледна точка мерките на комисията целят да се справят с широк спектър от проблеми. В редица сектори сложността на търсените умения се увеличава дори и когато става въпрос за нискоквалифицирани работни места. Искам да ви дам една информация от Европейския център за развитие на професионалното обучение. През, до 2025 година 49% от всички нови работни места в Европейския съюз ще изискват високо ниво на квалификация. 40% на средно ниво на квалификация и само 11% на ниско ниво на квалификация на умения. Една друга статистика, 45% от работниците считат, че не са използвани подходящо техните умения в работния процес. В същото време е, нискоквалифицираните лица разполагат с два пъти по-малко възможности за да намерят е, ново работно място, а въобще в тази връзка да е, не говорим за хората, които попадат в така наречената група NEET, където нивата на безработица са едни от най-високите и последното проучване на Организацията за економическо сътрудничество и развитие за умения на възрастните алармира, че 70 милиона европейци не притежават основни умения като четене, писане, математическа грамотност, което им пречи да имат нормален жизнен стандарт и достойно ниво на заплащане. Не на последно място дигитализацията. Това е едно огромно предизвикателство, което променя начина по който работим, учим и преподаваме. От тази гледна точка, това, което ние смятаме с съдокладчика, че трябва да има един холистичен подход към развиване на, на уменията, според който индивидът или учащата да бъде поставен в, в центъра на този процес. Това, което липсва в комуникацията от комисията, е, че не обхваща раното и предучилищно образование – и борбата с ранното отпадане от училищната система, което ние предлагаме да, да бъде включено. В същото време държавите членки трябва да бъдат насърчавани да реформират и да подобряват своите системи с оглед на постигането на целта от Барселона 33% от децата на възраст под 3 години да бъдат включени в, ранна, в образователната система в ранна детска възраст достъпът до образование е основно човешко право. Смятам, че по същата логика достъпът до обучение трябва да бъде гарантиран на всеки във всеки един етап от живота. От тази гледна точка Програмата за умения стъпка в правилната посока, защото тя насърчава общото разбиране за важността на учението и развиването на умения през целия живот и споделената отговорност от страна на работодателя и от страна на образователния процес работодателите знаем, че изискват а, от своите служители да, да притежават така наречените меки умения, но само 25% от тях предлагат възможности за чиракуване в техните предприятия, което също трябва да се промени в положителна насока. Искам да кажа няколко думи за неформалното и самостоятелно образование, тъй като в някои държави членки то се развива много добре след препоръката на съвета от 2012 година, тук най-важното е да излезем извън проектния принцип и да има политическа воля, за да може да се случи във всички държави членки, защото неформалното самостоятелно образование помага най-вече на ниско квалифицираните, на тези, които са извън работния пазар. А, а нашата цел е да образоваме хората и наистина те да бъдат включени отново в а, образователната система и в работната среда. Както госпожа Долабоева каза, ние обръщаме специално внимание на дуалното образование, тъй като това е възможност човек да работи докато учи и по този начин да, да е много по-пригоден вече към, услов... към работните условия. Още по... И последно, с което искам да завърша, ние трябва да инвестираме не само в инфраструктура и в дигитализация, трябва да инвестираме и в самите учители, които да, да използват дигиталните умения и да преподават едно по-високо ниво. И целта ни е не само да дадем базови умения на учащите в Европа, а в същото време те да могат да се развиват, като използваме STEM предметите в училищата и също време да има учене през целия живот. Благодаря за вниманието. Ja, vielen herzlichen Dank. Благодаря. Благодаря на двамата докладчици. Сега докладчиците в сянка за около 2-3 минути. Всеки един от тях започваме с Михаела Шойдрова, която ще се изкаже от името на двете комисии. Бих е, искала да благодаря на двамата докладчици. Мисля, че доклада посочва с пръст най-важните въпроси и инвестициите в е, човешки капитал. Ние би трябвало да укрепим предложението на комисията. Нека да засегна по-конкретно няколко от аспектите. Професионалното обучение, подкрепа за дуалното образование, сътрудничеството с работодателите. Благодарна съм за това, че говорите точно по този последния въпрос. Сътрудничеството с работодателите е важно не само с цел намиране на работно място, и с цел развиване на бъдещи умения. Вие говорите за обучение на много ранен етап. Комисията като че ли пренебрегва малко този въпрос. Вие освен това подчертавате важността на неформалното и самостоятелното обучение. Справо имате отделна глава. Господин Неков, освен това, говори за цялостните цели. Говори за законодателната рамка във всяка една държава членка. В Чехия има закон за признаването на плодовете на самостоятелното обучение. Този закон съществува вече 10 години. Вие самия казахте, че има известни затруднения. Самите работодатели имат съмнения и е, опасения в тази връзка. Затова мисля, че е много важно комисията да отчете резултатите от самостоятелното обучение, но не можем да налагаме нищо в тази връзка на държавите членки. Те трябва да е, имат е, инструмент, е, чрез който да въвеждат подобни практики и аз препоръчвам обмена на най-добри практики. Говори вече за този закон в Чехия и ние сме готови да споделим своя опит, положителен и отрицателен с другите. Радвам се, че говорите и за подкрепа за учителите. Мисля, че тук комисията малко пренебрегва този аспект. Ако искаме да подобрим основните умения, както предлага комисията, би следвало да инвестираме в обучение на преподавателите и в подкрепа за обучението на преподавателите. Мисля, че тук може да се направи едно още по- конкретно предложение. Европа трябва да каже на държавите членки, че иска да ги подкрепи, що се отнася до обучението на преподавателите. Защото, за съжаление, когато говорим за професионално обучение, например, учителите не са достатъчно добре подготвени. Обучението на възрастните, мисля, че това е едно много добро предложение. Онова, което казвате в тази връзка, всъщност подчертава идеята, че самото обучение носи стойност. Вчера в нашата комисия говорихме и проведохме много интересен дебат относно проучването ПИЗа за 2015 година. В Европа около 20% от младите хора нямат основни умения. И те би трябвало да бъдат подкрепени, за да се избегне ситуация, в която те са изключени от е, трудовия пазар. Не искаме тези хора да бъдат трайно безработни, не искаме да бъдат забравени. Европейския съюз има нужда от това да даде на държавите членки инструментариум, за да се подобри положението. Благодаря и аз ще внеса някои свои предложения. Благодаря, казва председателката. Бях доста щедър, защото госпожа Шойдрова се изказа от името на две комисии. Моля останалите обаче да се придържат в рамките на 3 минути, не повече. Сега давам думата на господин Павел от Комисията по заетост, социалисти и демократи. Ще говоря на английски, казва господин Павел. В началото позволете ми да благодаря на двамата докладчици, на Мартина Длабаева, ако правилно произнасям името, и на Момчил Неков за положените усилия. Много казахте в вашите изказвания. Искам и аз да добавя нещо. Новата програма за умения на Европа е изключително важна и тъй като говорим за нови и стари умения, програмата би трябвало да подпомогне държавите членки. За да може програмата да се приложи както трябва и за да може да се развият точните умения, би трябвало да има точна стратегия и би трябвало да има подкрепа и ангажираност от страна на държавите членки. И тук говоря за всички е, граждани, между другото, независимо на колко години са и с какви умения разполагат. Всички те трябва да бъдат подкрепени. Уменията на 21 век, новите технологични умения, основните умения, за които спомена господин Неков, всички тези умения са, са важни. Е, образованието, образователните системи, независимо дали говорим за формално, неофициално или самостоятелно е, обучение, всичко това е изключително важно. В Обединена Европа знаем, че има много проблеми, знаем къде трябва да се направи нещо, кога трябва да действаме, сега е времето да се действа и мисля, че трябва да се предприемат точните мерки. избрали сте точното време, благодаря. и мисля, че спазих времето. Благодаря. Сега стигаме до колегата Житнанска от Комисията по заетост от името на ЕКАРА. Вие се изказвате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 да видим какви умения са необходими. Много е важно да заложим на обучението през целия живот. Освен това, не е достатъчно да говорим само за обучение в рамките на училищата. Има и други форми на обучение с цел да може хората да се интегрират по- лесно на трудовите пазари. Всяка една инициатива трябва да е насочена към хората, защото през последните години те приемат много рискове, живота им се промени изцяло. Много хора работят, но не получават почти никакви пари за това, което извършват. По отношение на Обучението през целия живот би следвало да помогнем на възрастните да получат умения, които не са получили в миналото. Уменията пък на други би следвало да бъдат усъвършенствани, усъвременени. По отношение на обучението на преподавателите. Мисля, че то е, е изключително важно. Освен това трябва да се говори и за обучение на онези, които а, имат специални нужди за деца със специални нужди. На следващото място. Много е важно всички, независимо дали имат работа или нямат, да продължат да се обучават. Не искаме хората да стигат до ситуация, в която вече да не могат да се обучават. В някои държави членки се случва така, че хората нито могат да учат, е, нито могат да развиват своите умения и още веднъж казвам, често става дума за хора с увреждания. Много е важно за уменията, независимо по какъв начин са придобити, формално, неформално или самостоятелно. Тези умения е много важно да бъдат признати от работодателите. И сега от името на господин Джамбаски – да прочета неговата позиция. Благодаря на докладчиците. Надявам се, че ще продължим да работим в същия дух и ще имаме едно е, обективно предложение, което да отчете позициите и положението във всички държави членки. Би трябвало да заложим на най-добрите практики, да се вдъхновим от тях. ЕКР, както винаги, е, не желая да се налага каквото и да било на държавите членки. Тук това въжи и за стратегията. Знаете, че образованието е в първомощията на държавите членки. Благодаря господин Хунтис от ГУЕ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλώντας στο προηγούμενο θέμα, κάποια στιγμή έβαλα έναν αστερίσκο και είπα για την πολιτική δεξιοτήτων. Θα μιλήσω στο δεύτερο θέμα, δηλαδή το... Като се изказах предишния път, споменах за компетенциите дискусията за новията програма за компетенциите ми дава възможно. Извинявайте, че моите коментари са малко по-лични. Много е важно да се вземат предвид в огромен смисъл проблемите на младите с безработицата. Този въпрос касае настоящето и бъдещето, най-вече младото поколение, развитието на технологиите. Много е ясно, че трябва да има напредък в тази сфера. Дискусията за компетенцията, компетенцията и информацията не може не бива да се от, откъсва от темата какво общото искаме да създадем в Европейския съюз. Във връзка с съобщението на комисията не бива в никакъв случай в дискусията да поставяме под въпрос европейския модел Не бива да допускаме е, Европа на две скорости. Затова има, има нужда от разнообразие, защото има проблеми економически и енергийни в южните държави в Европейския съюз. не можем. Знаем, че има голямо разделение в Европа между протестантската религия и онези, които живеят на юг и предпочитат Бог Дионисий. Трябва да вземем предвид и проблемите в момента по такъв начин, че да не ги вложим. за да не се прехвърля работната ръка от една държава членка към други държави членки. Всъщност тази система трябва да е насочена към отговор на потребностите на пазара. И се питам, защо не, не засягаме въпроса за правото на труд. Нали има да, да, споразумение по този въпрос, нали има съответни разпоредби. Можем ли да обясним на младите хора техните проблеми, техните трудности? не можем да очакваме с политиката на образованието да разрешим всички проблеми. Е, Много ви благодаря, казва председателката. От името на зелените Госпожа Ламберт. Благодаря. Благодаря и на съдокладчиците. Благодаря за свършената работа. По отношение на това какво можем да добавим, ще се спра на нещо а, от а, документа на комисията, където се говори не само по отношение на бъдещата форма на пазара на труда, но и на цифровата трансформация, което се покрива добре в доклада, но също така и прехода към кръгова и нисковъглеродна економика. Комисията посочва, че това дава допълнителни стимули за адаптиране. Смятам, че това е слабо засегнато в документа на комисията и може да се подсили и в доклада, който е пред нас. Защото по отношение на основните умения и логиката, наистина има много силно засегнати цифрови аспекти, но липсва контекста на устойчивост. Аз мятам, че това ще продължи да бъде все по-важен аспект в бъдеще. Засегнахте и въпроса за уменията в така наречените STEM науки, предмети наука, технология, инженерство и математика, но наистина тук трябва да наблегнем на този аспект, тези умения в тези направления и, по, и най-вече е, разликите между половете в това отношение. Освен това, трябва да се наблегне и на разликите между отделните сектори и смятам, че това е засегнато в доклада за отговорностите във връзка с а, а, задълженията на за, а, работодателите, за работата с социалните партньори, за развитието на мобилността в секторите и също така мисля, че можем да кажем нещо по отношение на подкрепата за възможности за повторно влизане, нещо, което колегата от ЕКР очерта. Но понякога обучението, което е необходимо на незаетите да вземат работно място, е много по-различно в различните сектори. На следващо място, качеството на образованието, на обучението, на стажовете. Тук по отношение на отлично свършената работа от Дъблинската фундация ясно посочва как може да се актуализират уменията за лица, които не се обучават и не са в никаква форма на заетост или образователна система. Смятам, че трябва да се, насърчат и разви... да се насърчи развитието на творческите умения, защото това е много важна компетентност за живота и професионалното им развитие. Благодаря, госпожа Еванс от Комисията по култура. Благодаря, мисля, че има много добри елементи в доклада и приветствам фокуса върху необходимостта за развитието на професионалното и неформалното образование защото смятам, че трябва да се запълнят пропуските по отношение на уменията в економиката. Смятам, че хората трябва да получат добри умения и независимо какво е нивото на уменията им, те трябва да получат удачно необходимото обучение. Освен това, смятам, че в връзка с коментарите на преждеговорившите трябва да се подготвим за бъдещето и трябва да отчетем дейностите в областта на климата и потенци... потенциалната възможност за развитие на умения, свързани с този аспект и те да бъдат в... заложени в новата стратегия. Освен това, мисля, че трябва да говорим за значението на гражданското образование, образованието за активно гражданство, обучението по чужди езици, но също така и по отношение на регионални, местни и малцинствени езици. Смятам също така, че докладът трябва да се фокусира и върху потребностите на мигрантите и ще внеса изменения насочени в тези направления, но благодаря много на двамата докладчици. Благодаря ви, госпожо Еванс. Госпожа Билде, докладчик в Сянка. Merci, Madame la Présidente. Je ferai juste deux ou trois Euh, petite euh, mise au point. Nous nous souhaitons... Благодаря, госпожо председател. Всъщност, ние подкрепяме насоката към подкрепата за хората с увреждания и хората в отдалечените селски райони, включително и за бежанците. Тук трябва да следваме логиката на пазара – и трябва също времено да зачипаме е, компетентностите на държавите и членки, защото е, сами могат да преценят какво е необходимо за тях. Благодаря. Благодаря. А сега други желащи да вземат думата. И имайки предвид колко напредна времето, моля ви наистина Опитайте се да се вместите в една минута. Госпожа Ялзловецка от Комисията по заетост. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците за отличния доклад. И бих искала да направя няколко бележки. Цифрови умения, гъвкав подход, тези две неща са изключително важни. Аз подкрепям идеята да се разшири списъка с умения. Трябва да имаме стратегическо мислене, екипна работа, управление на знанията, възможност за взимане на решения на базата на участие, ясна информация. Всички тези въпроси са от изключително голямо значение и тук именно преподавателите могат да играят важна роля. В миналото преподавателите даваха информация, но в днешно време те трябва да научат хората които се учат как да проверяват информацията, с която разполагат. Много често в информацията има наистина лъжлива информация, слово на омразата, така че е много трудно тази информация да се използва от обучаващите се, за да се научат как да общуват с околните. Ясно е, че това са умения, които западат и мисля, че училището е правото, правилното място, където да се насърчи развитието на тези умения по правилния начин. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Госпожа Ларостин, благодаря. Аз бих искала да хвърля светлина от друга перспектива, от комисията Либе. В Либе се занимаваме с въпроси свързани с правата и правото на неприкосновеност на личния живот на потребителите. Нека разгледаме този въпрос не само от гледна точка на работниците и работодателите, но от гледна точка на гражданите и потребителите и клиентите. Тук трябва да има много дълбока промяна за разбирането на цифровите умения. За клиентите и потребителите означава аналитични умения, но означава и познаване на цифровия свят. Защото при нормотворчеството по отношение на защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот – трябва да имаме съгласието на клиента, но клиент, който не е образован и няма необходимите умения и познания, няма как да направи тези информирани решения. И това липсва навсякъде по отношение на цифровите умения. Ето защо настоявам да се включи този аспект цифровите умения за клиентите и потребителите, така че те да могат ефективно да използват всички възможности, предоставени от цифровия пазар. Благодаря. Vielen herzlichen Dank. Благодаря ви. Господин Ман. Благодаря. Благодаря и на младите съдокладчици, които наистина са свършили прекрасна работа. Дори малко по-възрастния екип се е справил чудесно, но когато работим заедно, смятам, че всичко това води до положителни резултати за всички ни. Нека се спра на а, лицата на учениците, които напускат преждевременно образователната система. Ученици, които след това нямат шанс на пазара на труда. В Германия имаме и термин, който използваме за лица от семейства, които са отделени от образователната система. Изработили сме начини за подпомагане на тези лица чрез Европейския социален фонд. Даваме възможност на тези лица да довършат образованието си Правим това в Германия. Европа помага в това направление и тази помощ е от съществено значение и това трябва да се включи в документа. ако говорим само за отпадащи от системата drop-outs, просто подсилваме идеята. Благодаря. Председателката, благодаря. Знам, че заместник председателя на комисията по заето ще трябва да си тръгне, затова и давам думата. Благодаря Петра, благодаря на всички членове на комисията по култура, благодаря за отправената покана към нас. Има много неща, които са общи за всички нас – и се надявам, че ще продължим да работим по този начин и в бъдеще, защото имаме обща програма, можем да работим заедно по един много ефективен начин. Имайки предвид това обаче, ми се иска да информирам колегите от Комисията по заетост, че в 10.45 нашето заседание продължава заседанието, което трябваше да прекратим по средата вчера след обяд и залата е Ян 6Q2. И така, с това ще ви оставя и ще отида в заседателната зала, но наистина мисля, че има много важни аспекти, с които трябва да работим заедно и от гледна точка на заетостта. Но ви благодаря за тази среща. Благодаря много. Аз също искам да благодаря на всички ви на този етап. Мисля, че работихме доста усилено до тук. Ще продължим да работим в този дух. И така колегите от комисията по заетост имат време да отидат в другата част на сградата. Ще продължим с Джули Уорд, след това комисията и след това приключваме. Джули Уорд. Благодаря, Петра. Благодаря и на колегите. На първо място бих искала да подчертая колко е важно да се развиват креативните умения и те трябва да бъдат част от програмата. Само по този начин можем наистина да живеем по-добре, да трупаме увереност, да можем да развиваме умения за разрешаване на проблеми. Творчеството не е свързано само с изкуството, но и разработване на умения. Ученето през целия живот е изключително важно. Тук се включва обаче и обучението във връзка с синдикатите. В Обединеното кралство имаме една програма, организирана от Сдружението за обучение на възрастни. И тук си сътрудничим с синдикалното движение. Ще се спра и на грамотността, професионалната грамотност. Това е ново понятие, ново за мен и е изключително важно да се спрем на това понятие, за да видим как да процедираме напред. И накрая по отношение на предприемачеството, беженците и мигрантите. Беженците и мигрантите привнасят нови умения. Те обогатяват нашите култури и общности. И мога да кажа, че моите предшественици идват от Северна Франция, привнасят нови умения в Великобритания и това е базата за развитието на богатството на града по това време. Така че наистина трябва да работим заедно с беженците и мигрантите. Още нещо и то е много важно. Вчера в Лондон загинаха души по време на а, терористична атака и тук нищо не отбелязахме. Някои от загиналите са млади хора и ученици. Те не са само от Великобритания, от Франция и от Румъния. Много съм емоционална по тази тема, но когато нещо се случва по света, го отбелязваме. А днес тук седим, говорим за ученици, студенти и млади хора и нищо не споменахме за пострадалите в Лондон. Просто исках да отбележа това. Благодаря, казва председателката. Благодаря, че споменахте и това събитие. Наистина съм благодарна. Сега за кратко ще дам думата и на колегите от Европейската комисия. Госпожо Лорд, моля да си изключите микрофона. Комисията има думата. Благодаря. Много благодаря за изготвения доклад. Комисията приветства цялостния подход в доклада с силните послания, които изпраща към държавите членки, така че да се предприемат действия и на национално ниво, така че да се постигнат резултати. По, от, по отношение на възможностите за повишаване на уменията, приветстваме различните препратки, които се правят в доклада, но се питаме дали е възможно текстът да бъде а, категоризиран, групиран по по-ясен начин. По отношение на финансирането, наистина възможностите за повишаване на уменията не са съпътствани от допълнително финансиране, но е важно да подчертаем, че по настоящата многогодишна финансова рамка се предоставят необходимите средства, например Европейския социален фонд, възможност за обмен, като е раз казвам Плюс. Така че наистина е важно да се използват по най-удачния начин тези предвидени средства. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Госпожа Длабайова Наистина ми е трудно да произнасям името ви. Колкото повече заседания провеждаме заедно, толкова по-добре ще произнасяте фамилното ми име. Благодаря. Накрая наистина ще благодаря за казаното до момента. Благодаря на всички колеги за споменаването на добри практи, насърчаване на държавите членки, инструменти за държавите членки, обучение за обучители. Това наистина е важно. Предприемачески умения, финансови умения умения, инициативи, подходи за учене през целия живот, творчески умения. Благодаря много за това. Наистина много важен аспект. Меки умения Мога да кажа в заключение, че това, което ще направим е да излезем с препоръка към държавите членки и това ще бъде като резултат след 10 години. Знаете как се случват нещата, така че трябва да направим нещо сега, за да видим резултатите след 10 години. Поради тази причина е важно да действаме и то сега. И наистина благодаря за комплиментите. Получавам ги, защото а, работя с млад колега и във вашите очи аз също съм млада. М- така че това винаги се получава, когато работите с някой по-млад а, и наистина така съм, има по-голямо самочувствие, така че ще идвам по-често във вашата комисия. Ние сме не само млади, но сме и творчески настроени и планираме да организираме специално събитие или изслушване, ако председателите на двете комисии са съгласни и секретарите секретарията ни подкрепи. Сме готови да организираме събитие с участието на преподаватели, предприемачи, работодатели, да обсъдим конкретни предложения. Ще бъде добре да получим информация от първа ръка какво ще бъде важно да се включи в доклада. И ще мислим творчески по този въпрос. И така благодаря на всички ви и сме готова за допълнително сътрудничество с всички вас. Много благодаря, казва председателката. Господин Неков, съвсем накратко. Така, ще вземем всички предложения с госпожа Долабойова. Отново искам да ви благодаря на нея за чудесната работа и за чудесното сътрудничество. Също изказването на всички съдокладчици по, по доклада и по, по становищата. Това, което каза госпожа Ламберт за прехода към кръгова и нисковъглеродна емисия, тя вече не е тук, смятам, че самата, за това не трябват по-високо квалифицирани хора, за да може да, да направим точно тази кръгова економия и нисковъглеродна, нисковъглеродна економика. Но всичко това, което го говорим, няма как да се случи и би останало само едно пожелание – ако в случая ние ако не а, накараме комисията да отдели финансиране за тези нови умения за Европа, тъй като сега, както знаем, Европейския социален фонд и Еразъм Плюс, те вече са разпределени по държавите членки и в случая, няма, ако няма възможност за финансиране на тази нова инициатива, ние няма как да видим резултата. А в случая най-важното е, че чрез образованието, чрез придобиването на нови умения от, на, и от страна на обучаващите се, и от страна на, на учителите, ние няма как да видим едно по-добро бъдеще и да направим една инвестиция в бъдещето. А, така че благодаря от, отново за думите по доклада. Ще вземем всичко, което не сме включили на предвид и надявам се, че наистина ще има един окончателен прекрасен вариант. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Nochmal zur Erinnerung, Frist für много ви благодаря. Бих искала да ви припомня, че сроката за изменения е 30 март. Разглеждането на измененията ще бъде, когато определим датата, гласуването ще бъде през юни. И така благодаря на членовете на Комисията по заетост. Пожелавам ви спорна работа и ще помоля колегите от Комисията по култура да останат в залата, защото ни очаква още работа. Благодаря ви и прекрасен ден!